Председателят. Бонжурно. колеги. Добър ден, уважаеми колеги. Сигурно знаете, че трябва да изчакаме приключването на председателския съвет преди да започнем гласуването. Първо, нека ви уведомя, че господин Кручета, който е бив член на Европейския парламент, е подал молба към председателя на парламента да защитим неговия парламентарен имунитет в рамките на досъдебно производство на съда в Палермо. Съгласно нашия правилник, неговото искане е пред